сянка. Има срок от 24 месеца за държавите членки да могат да се подготвят. Същия срок въжи и за економическите оператори, така че държавите членки ще имат достатъчно време да се подготвят за започване на прилагането на това законодателство. Комисар Калас, знам, че вие възнамерявате да започнете мащабна информационна кампания за пътниците в въздушния транспорт и приморските превози. Аз смятам, че трябва да има такава кампания, а също така и за другите сектори. Благодаря ви. Разискванията са закрити. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. И сега преминаваме към препоръка за второ четене. Докладчикът е госпожа Янсен. Темата е интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт. Давам думата на госпожа Янсен, докладчика, за 4 минути. Благодаря, господин председател. Е, de intelligente transportsystemer hvad er det egentlig for noget? ja det информationssystemer der какво представляват интелигентните транспортни системи? Това са всичките информационни системи, които ще позволят автомобилния транспорт да работи по-ефективно и по-екологосообразно. Например, системите GPS, които се използват в градовете, или системите за събиране на пътния, такси по магистралите вече са интелигентни транспортни системи. И има много други, които в момента се разработват и внедряват. Те ще ни позволят да имаме по-добра информация, отколкото имаме в момента. Например, информация за времето, за ситуацията с трафика, задръстванията. Също така системата електронно обаждане – когато се извършва автоматично обаждане до информационния център, ако има повреда, така че да може по-бързо да пристигнат аварийните служби. При подготовката на този доклад имаше няколко неща, които предизвикваха нашето недоволство. Аз трябваше много сериозно да се запозная с това, какво представляват информационни, интелигентните транспортни системи, защото те са свързани с много широк спектър от технологии. процеса ми на подготовка на доклада аз видях, че няма технология, която да позволява да каже достатъчно точно къде има транспортни задръствания. И какво е положението сега? Европейската комисия, експертите ни казват, че ситуацията е такава, защото няма стандарти и спецификации, които да позволяват да се насърчи производството на подобни системи. Също така, това е причината да няма оперативна съвместимост между различните държави членки, така че да може да се преминава безпроблемно от една държава членка в друга, що се отнася до прилагането на интелигентните транспортни системи и съответните технологии. Е, Спецификаtioner for ние не искаме информацията да се блокира само защото няма оперативна съвместимост. За това имаме нужда от спецификации в сферата на интелигентните транспортни системи в четири сфери и имаме нужда от планове за действие. Основната цел е да се гарантира информация за безопасността по пътищата, безопасността като цяло, системата електронно обаждане и нещо, което аз смятам особено важно, предоставяне на водачите на информация за обезопасени паркинги, които те да могат да запазят предварително. Така че да се намали стреса, което особено вежи за водачите на тежкотоварни камиони. Сега бих искал да говоря за внедряването на системите, интелигентните транспортни системи парламента постигнахме съгласие за сферите, в които е необходимо въвеждане на стандарти, но съветът не беше толкова амбициозен, особено що се отнася до внедряването на интелигентните транспортни системи. Ние предложихме два етапа. Първо, формулиране на спецификации и вторият етап е внедряването на тези спецификации или започването на използването им. Бих искала да благодаря на госпожа Дико, господин Кок и госпожа Брупълс за плодотворното сътрудничество, което имах с тях. Благодаря и на шведското председателство, което направи много, за да се гарантира това, че предложенията на парламента са включени в окончателния текст на съвета. Бих искала да благодаря на Европейската комисия, която допринесе значително за създаването на текста и постигането на споразумение. Благодаря ви. Сега давам думата на комисар Калас. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа депутати, искам да благодаря на Европейския парламент и особено на госпожа Йенсен, който е докладчик по интелигентни транспортни системи или ИТС. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка за постоянната им работа и това, че са отдадени на подкрепта на комисията при изготвянето на този документ. По време на второто четене по това законодателно предложение бих искал отново да преповторя по възможно най-ясен начин колко е важен този проект. Прилагането на ИТС, като например управление на динамичния трафик, e-call или електронно обаждане, и много други е, са в полза на нашите ползватели, защото ще намалят времето за пътуване и ще увеличат безопасността. През последните 20 години Европейската комисия използва на различни инструменти, за да подкрепи използването на такива ИТС решения. Използването обаче на интелигентните транспортни системи в пътния транспорт – стана доста по-бавно, отколкото при другите транспортни а, е, начини и най-често е, тези ИТС се използват фрагментарно. А, е, доброволните споразумения и стандартизацията като че ли не успяха да доведат до значителен прогрес, що се отнася до използването на такива системи. Следователно Европейската комисия излезе с един план за действие, едно предложение за рамкова директива за използването на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалия видове транспорт. Що се отнася до самата директива? Европейската комисия счита, че компромисът, който бе постигнат по време на преговорите с съвета, е балансиран и че основните цели от предложението на Европейската комисия са взети предвид по надлежен начин този контекст ме много се радваме на препоръките на госпожа Янсен, които бяха прияти от Комисията по транспорт и туризъм на 22 юни. Очаквам с нетърпение едно положително гласуване, както и приемането на този текст от страна на Европейския парламент утре. Европейската комисия е ангажирана с прилагане на мерки в бъдеще, за да прилагаме тази директива и се. Ще го направим в тясно сътрудничество с всички публични и частни и заинтересовани страни. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви, господин Калас. Давам думата на колегата Кох Дитер за минута и 30. Благодаря, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Представената най-сетне за гласуване директива за въвеждане и използване на интелигентни транспортни системи в пътното движение и е, е акт, е, който има доста е, допирни точки с е, други видове транспорт. Ние можем да говорим за нова епоха в транспорта. Директивата служи за координирано, концентрирано и целенасочено прилагане на плана за действие и гарантира, че интелигентните транспортни системи ще станат интегрирана част от новите инфраструктури и превозни средства. Отрешаващо значение за потребителите е първо, че интелигентните новите транспортни системи ще дойдат някой ден, ще бъдат наложени, но кога не се знае. Второ, те до голяма степен допринасят за по-голяма чистота, по-голяма ефективност и по-голяма сигурност на транспорта. Дава се повече възможности за е, комодалност, а също така се гарантира по-високо ниво на защита на данните и оптимизиране на капацитета на инфраструктурите. И освен това, те се предлагат много повече услуги за е, лицата, които се занимават с стопанска дейност и за пътниците. В е, следващия доклад за бъдещето на транспорта се засягат тези аспекти, а също и в програмата 2020, защото е, тук е, се поставя изискване за съвместимост между новите и съществуващите системи и е, това изискване за съвместимост отговаря на изискванията на парламента. От името на НП приканвам комисията в възможно най-скоро време да се е, заеме с разработката на необходимите стандарти по отношение на системите системите за резервация, а и на други системи, за да може е, процесът на внедряване да започне най-бързо и то в много голям мащаб. Благодаря. Благодаря, госпожа Тикава има думата. За две минути. Mulțumesc, domnule președinte, domnule комисар. Благодаря, господин председател, господин комисар. Приемането на директивата за Прилагането на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействието с останалите видове транспорт е много важна крачка напред за по- по-висока сигурност в сферата на транспорта. Искам да благодаря на всички докладчици за това, че разшириха приложното поле на директивата, като включиха взаимодействието с другите транспортни видове. Интелигентните транспортни системи сега ще се използват и за инфраструктури, и за пътници, и за МПС, и взаимодействието между тях, включая градски транспорт. Те също така ще бъдат използвани за взаимодействие с други видове транспорт. Европейският парламент след първо четене поиска по-широко прилагане на всички тях и по-стрикно прилагане на правилата за защита на данните. Директивата включва четири приоритетни области, в които комисията трябва да заложи общи стандарти и спецификации за прилагането на ИТС. Европейската комисия пое ангажимент бързо да приеме такива спецификации и е, има съвсем ясен календар. 2014 година би трябвало да се предостави информация на европейско ниво, що се отнася до а, многомодалното пътуване. 2013 година а, реална информационна система за предаване на данни в реално време. След това безплатно предоставяне на минимална информация, свързана с трафика, пътната безопасност и така нататък. 2012 година системата електронно обаждане, която да бъде е, оперативна във всички държави. 2013 година информация и услуги, резервации за охраняеми паркинги за камиони. Приемането на тази директива бе забавено с влизането сила на Лисабонския договор и, комисията, и извинете, процедурата по комитология. Тези спецификации, които споменах, ще бъдат прияти от Европейската комисия посредством делегирани актове. Това е само началото на пътя, що се отнася до прилагането на ИТС. Се надявам, че Европейската комисия и държавите членки ще дадат съответните финансови ресурси за прилагането на тези системи. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Давам думата на госпожа Гесин Меснер за една минута. Благодаря, господин председател. Мисля, че Дитър Кох съвсем основателно посочи, че когато става дума за интелигентните транспортни системи, става дума за една нова ера в транспорта. Ние виждаме през последните години как се осъществява комуникация между товарни автомобили. Звучи малко странно, но това е бъдещето. И е, по причини за безопасност трябва да могат да бъдат разпознавани тежкотоварните автомобили и трябва да може да се знае дали е, пешеходец минава по пътя в момента или не, това ще трябва да се подава като информация на тежкотоварните автомобили, за да се избягват катастрофи. Аз мисля, че госпожа Йенсен наистина е направила един преглед на това, с което разполагаме в момента и на това, което ни е необходимо в бъдеще, за да се гарантира повече безопасност, да има по-малко пътно-транспортни злополуки и да се спазват повече екологичните изисквания. Това, което виждам в Германия, в близо близост до Хановер. Ние имаме е, интелигентни транспортни системи, които ограничават скоростта, за да се избягват задръстванията. Това е добре за шофьорите, но е добре също и за пътниците. Това е което ни е необходимо. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Фрида Брепол с една минута, моля. Една минута и половина. Една минута и половина. Ehm, Благодаря, господин председател. Аз изключително се радвам, че най-накрая ние имаме европейска рамка за интелигентни транспортни системи. Колегата посочи, а и докладчикът госпожа Йенсен също постигна много в това отношение. Имам предвид укрепване на позицията в парламента. Когато имаме предвид, че проблемите с задръстванията стават все по-големи, трябва да посочваме, че тази инициатива в никакъв случай не трябва да се подценява като важно. Защо ни е необходимо в случая европейско решение? Е, Интелигентните транспортни системи могат да се използват оптимално само тогава, когато бъдат въведени в цяла Европа, а не само в отделни страни, както е сега. Държавите членки през следващите години трябва да участват в този процес и трябва да набележат приоритети. Ние изгубихме почти половин година. Комисията имаше други е, представи по отношение на сроковете. Също така тогава се говореше за прилагане на делегирани действия, но трябва да се внимава предвидените услуги да бъдат наистина предназначени за всички групи и да могат да се ползват лесно. Затова ние се радваме, че и участниците в движението в неравностойно положение получават достъп до тези системи, а това означава по-високо качество. Благодаря. Сега давам думата за минута и половина на госпожа Розбах. Благодаря, господин председател. Имам един уред в моята кола, който ми напомня, че наближава пункт за събиране на пътни такси. Аз мятам, че ни такъв уред би било добре да работи в други страни, така бих могла по-спокойно да пътувам през цяла Европа. И смятам, че точно това се стреми да постигне госпожа Йенсен. Унези от нас, които пътуват много в Европа, да пътуват по-удобно. Благодаря на госпожа Янсен за прекрасната и работа по подготовката на тази проектодиректива. Този текст съдържа редица конкретни технически елементи и аз много се радвам, че законодателството в момента се съсредоточава върху въвеждането на нови спецификации. Има нужда от нови разпоредби, и за това предлаганото законодателство е много полезно, например, за водачите на тежко товарни камиони, нещо, което е важно за економиката на Европейския съюз. Смятам, че трябва да отчетем добрите намерения и на съвета. Аз мисля, че съвета все още не е готов да направи сериозни стъпки, но ние трябва заедно да се движим постепенно напред. Необходимо е да се направят такива стъпки и в други видове транспорт, както и железопътния транспорт. За минута и половина господин Комуцакус. Благодаря, господин председател. Внедряването на интелигентните транспортни системи разбира се е важно, но е важно как те взаимодействат с другите видове транспорт. И точно тук е предизвикателството за транспортната политика в Европа. Колегите преди мен говориха, говориха за нова ера в транспорта. Те са абсолютно прави. Използването на ИТС ще помогне да имаме по-ефективен и по-безопасен транспорт. Освен това ще постигнем целта, която си поставихме за по-екологосъобразен транспорт. Смятам, че подобряването на рамката за внедряването на тези интелигентни системи ще бъде полза за всички европейски граждани. И видяхме, че доброволният подход не даде добри резултати. Всички сме съгласни, че трябва да има минимално ниво на стандартизация, ако искаме реално да видим тези системи да се прилагат и че ние можем да ги използваме, когато пътуваме. И както каза госпожа Йенсен, която искам да поздравя като докладчик, ние трябва да продължим да се движим напред и да гласуваме за този доклад утре, за да потвърдим факта, че ние имаме твърда позиция в тежките преговори, които имахме до сега и че е време да продължим да се движим напред. Не трябва да допускаме ненужни протакания в обсъждането и подготовката на този текст. И сега госпожа Аяла Сендер за една минута. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя госпожа Янсен за това колко упорито работи по ИТС за да се постигне по-голяма хармонизация и най-вече оперативна съвместимост. Смятам, че това е особено важно. Последните няколко дни е, прочетох, че един оператор в Брюксел беше готов е, да предоставя шофьори е, по време на задръстванията в Брюксел, които да предложат възможности за взаимодействие с другите форми на транспорт. Ето точно това е идеята на госпожа Янсен и тя може да се разпростране из цяла Европа. Този е, диалог между отделните видове транспорт е много важен и особено, що се отнася до сухопътния транспорт или този по пътищата, защото там има голямо ниво на е, риск също се съчетава и с екосистемите. Надявам се да можем всички европейски инфраструктури да се възползват от него и по-специално МПС-та, които се използват в региони като моя, по-селски райони, където наскоро умря един човек, защото нямаше възможност да се отговори на време на обаждането на бърза помощ. Мисля, че е особено важна също така идеята за осигурените или охраняваните паркинги и тя трябва да бъде разширена във всички европейски транспортни мрежи. Още нещо. Галилей беше една платформа за такъв тип услуги и аз мисля, че точно това е идеята ни. Надявам се господин Таяни и господин Калас да направят така, че интелигентните транспортни системи да бъдат бъдещето на транспорта в Европа. Благодаря, господин Дероси. Уважаеми колеги, Тази по-голяма безопасност на движението е изключително важна, когато се говори за интелигентни транспортни системи. Когато говорим за координиране на тези системи и когато отчитаме пътниците, всичко това наистина има много голямо значение. Става дума за това да се систематизира по-добре транспорта и да се представи интегрирана система ефективност, последователност и оперативна съвместимост са принципите в тази политика. Признаците от териториален характер трябва да бъдат взети предвид, също и различните видове транспорт и връзките между тях. Само едно наистина ефективно използване на системата ще гарантира всичко това. Въпросът е, разбира се, как ще реагира транспорта при критични ситуации. Чрез тази директива ще трябва да се даде възможност за по-голямо обвързване в този процес на местното равнище. Благодаря. Благодаря ви, господин Роси. Давам думата на господин Коза за минута и половина. Благодаря, господин председателя. Искам да приветствам въвеждането на ИТС, защото те подкрепят е, живота на хората, в смисъл, че го улесняват. Искам да подчертая три неща. На първо място, Що се отнася до правата на пътниците, Европейският съюз, както и Европейския парламент, са силно ангажирани да защитат е, хората с увреждания. Но според мен трябва да обърнем по-специално внимание на тези хора при въвеждането на тези системи и тяхното разработване. Тоест, постоянно е, трябва да се фокусираме върху тези хора, когато въвеждаме тези е, системи. Трябва да премахнем и бариерите пред информационното осигуряване на хората с увреждания. Все още не са направени достатъчно оценки на въздействието, не знаем каква ще бъде цената за ползването им. Затова ми се иска, ако може Европейската комисия да даде специално финансиране за това, за да може държавите в Централна и Източна Европа да се покрият разходите по това. Благодаря. Продължаваме с привличане на вниманието на председателя, господин Маринеско. Е, Благодаря ви, господин председател. Създаване на единна уредба за координирано използване на ИТС е оптимален начин за модернизация на транспортния сектор. И държавите членки трябва да координират и тез, така че тези системи да бъдат оперативно съвместими. Като докладчик в Сянка, аз смятам, че идеята за оперативна съвместимост особено въжи за железопътния транспорт, както и за управлението на автомобилния транспорт. Ние имаме нужда от разпоредби и спецификации, особено що се отнася до информационните системи и фактът, че държавите членки могат да отговорят на новите изисквания чрез модернизация на своите системи е нещо много положително. По този начин предотвратяваме прекъснатост на движението и на превозите, само защото се преминават границите. Господин Келли. Господин председател, благодаря ви мисля си, човек би трябвало да бъде много глупав, за да отрича необходимостта от интелигентни транспортни системи. Никой не би могъл да възрази срещу тези системи. И поздравява госпожа Йенсен и господин Калас за извършената от тях дейност. Наистина, интелигентните транспортни системи допринасят за безопасното движение по пътищата. И носят много други ползи на всички, които ползват транспорта. Сега за безопасното движение по пътищата. Искам да изтъкна въздействието, което онези, които карат бавно, имат върху останалите участници в движението. Искам да кажа на интелигентната госпожа Йенсен, благодаря ви за това, че правите движението по пътищата за всички ползватели на пътищата, било то дори и глупави и неинтелигентни. Благодаря ви, господин Канчан. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че този конкретен законодателен акт ще бъде изключително полезен. Ако прилагаме интелигентни транспортни системи, ползата ще бъде огромна. Искам да изтъкна два аспекта, и първият аспект е безопасността. Тук се говореше за безопасни паркинги, особено за водачите на тежкотоварни камиони. Искам да кажа, че трябва да сме много внимателни да не претоварваме водачите с прекалено много информация. Защото по този начин водачите ще се съсредоточават върху какво ли не, но не върху самото каране. Нещо, което е важно. Бих искал да призная големия принос на госпожа Янсен. Смятам, че има наистина стремеж да се предоставя много информация, но от друга страна трябва да сме внимателни, да натличаме хората от самото каране на моторно превозните средства. Благодаря ви сега, господин Обермайер.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 пътното движение. Това е много важна област и за това ще направя няколко коментари по нея. Първо, предложения на комисията, които са насочени към огромни гигалайнери, това са големи тежкотоварни автомобили. Такива предложения трябва да бъдат отхвърлени, защото европейските пътища не са предназначени за тях и е, ще се стигне до много тежки катастрофи и тежки изпреварвания. Също така, е, що се отнася до важността възможността за подобряване на противопожарните изисквания на автомобилите е нещо много важно и трябва да се въведе в Европа задължение за въвеждане на автоматични пожарогасители в котията на двигателя. Става дума за мерки, които не са свързани с много големи разходи, а ще допринесат много за безопасността. Благодаря. Госпожа Госпожа Рансули. Grazie Presidente. Milioni di cittadini europei si preparano a partire. Благодаря. Европейските граждани тръгват в вакансия лятото, но всяка година се налага да се занимават с загубени е, куфари, с е, ужасни е, задръствания по пътищата, под е, печащото ги слънце. Миналата седмица зададах един въпрос е, към Европейската комисия по този въпрос. Е, началото на една кампания за правата на пътниците е един много навременен инструмент, но не е достатъчен за да се избегнат такива случаи. Много често се потъпват правата на пътниците и преди да получат своите компенсации, те трябва да чакат месеци и дори години. Предоставането на информация по отношение на правата е много важно. Което е по-важно обаче те да бъдат зачитани из цяла Европа с практически мерки, особено в светлината на някои случки, на които сме били свидетели. Благодаря, госпожо Ронсули. Сега давам думата на господин комисаря Симкалас. Господин председател, почитаеми депутати, искам отново да благодаря на Европейския парламент както и на госпожа Йенсен по-специално за отличната работа, що се отнася до законодателния процес, който доведе до приемането на директивата за интелигентните транспортни системи. Очаквам с нетърпение да продължим важната работа, която ни предстои при прилагането на тази директива. Наистина ние искаме да използваме правомощията, предоставени на Европейската комисия от Европейския парламент и съвета, за приемането на конкретните спецификации в срок от 7 години. Ние ще го направим в тясно сътрудничество с всички обществени и частни заинтересовани страни. Много ви благодаря за вниманието. Thank you, Mr. Commission. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на госпожа Йенсен, която е доклад. Tak, herr formand, og tak til alle kollegerne for bemærkningerne, vi har fået. Jeg synes, at debatten viser, at der er to utro... Благодаря на колегите за техните коментари. Това обсъждане показа, че има много ентусиазъм, свързан с тази тема. Надявам се, че можем да разчитаме на добри резултати. Благодаря на комисаря, че пое ангажимента да се заеме с това досие и да работи в интерес на всички участници в сектора. Комисията също така се ангажира да работи с държавите членки по този въпрос. Държавите членки са малко нервни, защото може да има риск, че някои държави членки, които вече са инвестирали в интелигентни транспортни системи, могат да установят, че им се налага да внедрят нови стандарти. Затова смятам, че това законодателство трябва да служи като една платформа, която да позволи държавите, членки, експертите да се срещнат с Европейската комисия и да обсъдят този въпрос. Надявам се, че осъществимите реалистични проекти, които ще бъдат предложени, ще се радват на общо съгласие. Ние работихме много усърдно, за да уведем нещата до този етап и се надявам, че ще имаме един документ, който се основава върху това каква е реалността на място. Не да се спуска нещо отгоре, а да има диалог. Тук в парламента ни отдавна обсъждаме интелигентните транспортни системи. И не знам дали ги направихме по-интелигентни или по-глупави, но ние трябва да мислим за това, че трябва интелигентно да използваме интелигентните транспортни системи. Така че не става дума да сме само доволни от уреди, които да ни казват дали да завиваме наляво или надясно. Смятам, че интелигентните транспортни системи трябва да се използват интелигентно. Повтарям това. Председателят закрива дебата. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е докладът на Дирк Стеркс за формалностите за даване на сведения за кораби. Давам думата на господин Стеркс. За